președintă. Добър ден. Продължаваме работа. На лице са вече протоколите от вчерашното заседание. Ако няма възражения, или забележки, смятаме, че те са одобрени. Първата точка от днес след обед